Протоколите от заседанията вчера са на разположение. Има ли някакви коментари? Ако не, в такъв случай протокола се счита за прият. В такъв случай минаваме към следващата тема, първата от нашето следобедно заседание. Доклад на госпожа Рис за намаляване на въздействие на определени пластмасови продукти върху околната среда. С това ще дам думата на докладчицата, госпожа Рис. Моля, запознайте ни с темата. Благодаря, господин председател. Все още си подрежах документите. Господин Тимерманс, виждам, че сте тук. Господин Вела също е тук. Искам да ви припомня нещо, да се върна назад в миналото. Всички, които бяха на 18-19 декември миналата година заедно с мен по време на тристранната среща. От 20 години работя в парламента. И на тристранната среща бе казано не на пластмасовите продукти за еднократна употреба. И имаше един маратон преговори с съвета, за да се възприема възможно най-амбициозно законодателство. Да бъдем за пример. Нямаме друг избор. Трябва да вземем водеща позиция, да поведем битката много пъти съм говорила в комисия, в група, в пленарна зала, при изслушвания. Цитирала съм статистика, показвала съм снимки, трагичното положение в океаните, но и при нас в Европа. Пластмасите замърсяват моретата, те тровят и нас, хората, на края на веригата. Трябва да действаме. Трябва да започнем с пластмасовите продукти за еднократна употреба, с риболовното съоръжение, тъй като на тях се парат 70% от всичките отпадъци в моретата. Можем да бъдем доволни от споразумението, което бе сключено по време на тристранната среща с председателството. На първо място се предвижда разширяване на списъка на продукти за еднократна употреба, които ще бъдат забранени след две години от 2021 година, т.е. буквално от утре. Тук се включват а, пластмасови чели, пръчки за, за балони, санитарни продукти. Ние помолихме комисията да представи и чашите и съдовете от стиропор, които заемат 30% от пластмасовите отпадъци. Съветът не бе склонен да сътрудничи, но все пак успяхме да предвидим режим за разширена отговорност на производителя. Принципа замърсителя плаща е в основата на нашето законодателство. Направихме така, че производителите на тютюневи изделия ще бъдат включени в схемата за поемане на разходите за събиране и за рециклиране през 2023 година, една година преди